Good morning, dear colleagues. Добро утро, скъпи колеги. Моля ви, заемете местата си, за да започне днешното заседание. Много ви благодаря. Преди всичко искам да приветствам нов член на нашата комисия, господин Руперт Матиус. Здравейте! Той е на мястото на нашия колега Данкен. Първата точка от дневния ред за днес е отчет за текущите междуинституционални преговори. Имаше е, втори неформален е, триалог по пакета за отпадъците – Беше извършена подготовка на техническо равнище. Съветът продължава да отхвърля, извинете, съветът продължава да отхвърля призивите на комисията и на нашия парламент и на парламента като цяло за индикативни показатели за целите в кръговата економика. Във втория кръг беше проведена обща дискусия по редица ключови въпроси, като например целите, методите на изчисляване, изключенията – биоотпадъците и разделното събиране на отпадъци. Бях, бях ще взето решение да се продължат техническите разговори, за да се подготви третия кръг от преговорите, предвиден за 26 септември. Втората тема е схемата за търговия с емисии. Имаме нашата позиция от 15 февруари и позицията от 19 май. Трите институции направиха равносметка на техническите заседания за съобразяването на производствените обеми, оценките, лавянето на въглеродните е, емисии нормите за отчитане, фонда за иновации и клаузата за преразглеждане. Председателството се съгласи да представи компромиси на вниманието на държавите членки и да представи позицията на съвета, която се различава от общата съгласие постигнато най-вече в областта на авиацията и някои други въпроси. Бяха обсъдени и а, малките източници и а, триъгълникът а, източници емисии а, финансиране. Съгласихме се с съвета и комисията, че на техническо равнище трябва да се постигне напредък а, по няколко теми, като например член 10 буква Г, малките източници на емисии и някои други. Вчера беше проведен междуинституционален разговор по взаимно свързаните въпроси, е, от които зависи напредъка на техническите обсъждания. Бяха зададени въпроси, бяха дадени пояснения по предложението и по-конкретно по нормите за МСР и клаузата за преглед. Поискахме по-нататъчни разяснения за връзката между реперите и евентуалното задействане на процедурата за кръстосано прилагане на показателите, както и бинарния подход към компенсирането на разходите. По член 10 буква Г бяха проведени обсъждания във връзка с определенето на квотите. Институциите постигнаха съгласие да продължат разговорите на техническо равнище. На 13 септември е следващия кръг от междуинституционалните преговори и междувременно ще бъдат проведени две технически срещи. Uh, we had on 21st of June. Um, trialogue. за разходоефективните е, емисии постигнахме общо споразумение, е, както и за ограничението на употребата на опасни вещества в електрическо и електронно оборудване – бяха обсъдени е, въпросите е, за е, пускането на пазара на резервни части до юли 2019 година. Конкретните норми за резервните части в електрическото и електронното оборудване е въпрос, по който бяха обсъдени и междуфирмените взаимоотношения и връщането на части и компоненти между фирмите, както и изключенията в ограниченията за опасни вещества в електрическото и електронното оборудване. Корепер на 28 юни одобри а, предложението. днес ще се гласува, а в пленарната зала ще влезе през октомври. Следващата точка а, е командировката а, с цел участие в 71-та сесия на Комитета по опазване на морската среда на Международната морска организация. Бяхме взели решение да изпратим мисия на тази сесия. Двамата колеги бяха господин Фария и господин Некаут. И е, сега ги каня да разкажат е, за своята мисия. Първо господин Фария. Благодаря, госпожо председател. За първ път парламента изпраща мисия на Международната морска организация. Това беше 71-та сесия на Комитета по опазване на морската среда от 3 до 5 юли Аз и представител на Зелените бяхме членове на делегацията. Както казах, за първи път нашата парламентарна комисия изпраща свои делегати там. В седмицата, която предхождаше комисията, бяха обсъдени емисиите парникови е, газове, е, краткосрочните и средносрочните е, мерки, ограничаването на емисиите. Много плодотворни бяха обсъжданията, но ако въпросът е какво конкретно беше постигнато през последните две седмици, единственият еднозначен отговор е да продължат разговорите, както обикновенно. Можем да поемем политически ангажимент за общо секторна цел към края на 2020 година. За съжаление, такъв ангажимент не беше поет. Друго очакване беше да се съгласуват краткосрочни мерки в най-спешни срокове, като те бъдат изброени в изричен списък, особено по отношение на проектирането на кораби и използването им. И тук не беше постигнат конкретен ангажимент. Ще продължат разговорите. Изключително важно е обаче да се постигне споразумение за ограничаване на емисиите от тях в духа на Парижкото споразумение. Имаше и някои отрицателни тенденции. На 71-та сесия беше взето решение да не се започва засилената трета фаза, е, тя да не се отнася до строителството на нови кораби, което означава, че през 40-те и 50-те години на нашия век ще продължават да плават кораби, които са построени днес, а те няма да отговарят на засилените стандарти за ограничаване на емисиите. Това е тревожно. Друг проблем е, че Международната морска организация не взе подходящо решение за системата за събиране на данни. Е, тази е, система не е достатъчно отворена, не е достатъчно устойчива, за да събира надежни и достатъчни по обем данни. От друга страна, голямо внимание обърна Международната морска стратегия, е, морска организация за стратегията за парниковите газове. Предложението на парламента е Европейския съюз да предприема мерки само когато няма е, подобна система в рамките на Международната морска организация. И като правим равносметка на а, тези изминали две седмици, има изгледи корабите да бъдат включени в а, схемата за търговия с емисии. Имаше много разговори, много двустранни срещи, но много малко конкретни резултати. Искрено а, вярвам, а, че протакането не е добрия отговор. Това са моите впечатления от срещите и от резултатите от а, сесията на комитета. Бяхме изпълнени с оптимизъм. Очаквахме успешна да е конференцията, да направи крачка напред. За съжаление, това не се случи. Не знам дали Бас ще допълни нещо към това, което аз казах, но нека да изчакаме следващата сесия на Комитета по опазване на морската среда и както някои казват, иншалах, дай Боже да постигнем по-голям напредък. Господин Фария, благодаря. Сега другия стълб на делегацията, господин Екал. Uh, благодаря, госпожо председател. Благодаря и на колегата за това, че разказа какво се случи в Лондон миналата седмица, когато бяхме на заседание на Комитета по опазване на морската среда към морската международна, международната морска организация. Дори господин Юнкер присъстваше на заседанието, а не на пленарното заседание на парламента във вторник празник. А, така че е, това е класическо заседание, за което можем да кажем дали чашата е полупразна или полупълна. Всичко е въпрос на гледна точка. А, и когато говорим за Международната морска организация, определено се наблюдава промяна в нагласите поради промени в а, островите в Тихия океан, Маршалските острови, Тувало, Тувалу, Бахамите, където политическото ниво се усеща все повече на тези заседания. До сега те изпращаха основно технически експерти в областта на корабостроението, но сега става ясно, че е, тези страни си дават сметка за последиците от изменението на климата и за това се предприемат действия и на политическо ниво. Говори се сериозно да се предприема действия за изменението на климата. От друга, от друга страна, относно това, което се реши, реши се да се работи по стратегия, която да се приеме през 2018 и да започне да се прилага рамка от 2023 година. Това се случва и смятам, че е важно. Стратегията, която да се приеме през април 2018, ще съдържа една цялостна представа, цели за непосредствени действия преди 2023 година и след това по средносрочни и дългосрочни действия. Дали ще постигнем тези цели, не е сигурно. Има страни, които държат на това и е, тласкат процеса напред и Европейския съюз също има възможност да се напредне, но е ясно, че някои страни още не са готови да преминат към действия. Върху това ще се съсредоточи дискусията през края на октомври и е, следващата дискусия преди 72-та сесия на Комитета по опазване на морската среда. Важно е да се види дали стратегията ще бъде приета преди това. Така че правят се стъпки. Бих казал, че се действа твърде бавно, но ще видим какво ще се случи. Имаме една година и да се надяваме, че в тази стратегия ще има непосредствени, незабавни действия, защото да се чака до 2023 година е неприемливо. Друго нещо, относно системите за събиране на данни. Както каза и господин Фария, тук има огромни разлики с европейския подход относно по-специално прозрачността и проверката на трети страни. Ние смятаме, че трябва да запазим европейския си подход тук, но той трябва да се приведе в съответствие с решението на Международната морска организация. Много предстои да се направи. Беше много полезно, че бяхме там, защото Присъствието на Европейския парламент оказва политически натиск, е, за да се е, напредва. Разбира се, напредъкът е на Международната морска организация. Трябва да бъде ускорен той. Благодаря ви. Благодаря. Стана ясно, че и президента на Маршалските острови е присъствал Президентката на Маршаловите острови присъстваше на заседанието на парламента на пленарната сесия в Страсбург. Сега представителката на комисията. Благодаря. Добро утре. Добро, добро утро. Благодаря от името на комисията на колегите, които бяха в Лондон и е, се присъединиха към нас в усилията ни да достигнем до трети страни, за е, да се е, работи за борба срещу изменението на климата в сферата на корабостроителството. Беше много важно това, особено за да стигнем до скептичните делегации, мога да се съглася, че атмосферата се подобрява не бива да забравяме, че става въпрос че става въпрос за агенция на ООН, е, в която членуват 173 е, държави с е, корабоплаване. Всичко се решава на базата на консенсус, следователно нещата се решават много по-бавно, отколкото в Европейския съюз. Но положителното е, че блока страни, които от доста време спъваха намаляването на емисиите, е, отслабва и се постига напредък. Оценката на комисията е, че до 2018 година ще има първоначална стратегия и е, чак през 2023 година ще бъдат предприяти конкретни мерки, но Международната морска организация бе първата международна агенция, която да разработи задължителни стандарти за екологичност за енергоефективно корабостроителство. Те бяха прияти през 2013 година и могат да бъдат подобрени. А относно събирането на данни, каквото и да се реши от агенцията на ООН, решението ще отнеме време, но пък изпълнението започва бързо. Освен това, проект за изграждане на капацитет, финансиран от Европейския съюз, с финансира от 10 милиона евро за изграждане на 5 регионални технологични центъра за корабостроителство, бе посрещнат с одобрение от много от скептичните държави и се надявам това техническо сътрудничество да помогне и за бъдещите преговори. В комисията колегите, работещи в сферата за климата и транспорта, се занимават с това досие. За това ще дам думата на колегата ми, който следи системата за събиране на данни на ООН и тази на Европейския съюз и как могат да се приближат те. Благодаря. Няколко думи за събирането на данни, системата за това, приета през октомври месец от комитета. На, на 71-та сесия бяха одобрени насоки за управлението на базата данни и съхранението на данните. За нас тези насоки са положително нещо, тъй като предоставят инструментариум на секретарията да актуализира данните и да има изчерпателни данни. На следващо място проверката на данните, които вече са събрани. Тук има значителни разлики между системата на Европейския съюз и тази на Международната морска организация. Международната морска организация се различава, нейната система се различава по нивото на детайлност. Освен това, Предвижда се също така преглед на съответния регламент. В момента се работи по оценка на въздействието. Ще има и обществено допитване до заинтересованите страни. Благодаря ви. Благодаря. С това изчерпахме първата точка в дневния ред. Сега, колеги, надявам се сте готови за гласуване. Надявам се сте си взели картите за гласуване. Започваме с едно лесно гласуване. Гласуване по целия текст. Възражение по геномодифицираната соя. Гласуваме по електронен път. Моля, гласувайте. Did everyone voted? Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. The second vote is on Ross. Следващото гласуване е за текста предмет на съгласие между парламента и съвета. гласуване ме по имено. Моля, гласувайте. And the vote is closed. Край на гласуването. Приема се. Благодаря ви. We vote on uh, Gambus report. Сега гласуваме по доклада на господин с процедурните правила в сферата на докладването по въпросите на околната среда. Изменение 8. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 10. За, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 11. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 14 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 15 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 16 за, против, въздържали се, отхвърля се. 17 за, против, въздържали се, приема се. 18 за, против, въздържали се, отхвърля се.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 Гласуваме по целия текст от проекта доклада електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Решуваме по решението за откриване на междуинституционални преговори по електронен път. Моля, гласувайте. And the vote is closed. Край на гласуването. Приема се. Поздравления! Next we vote on Flanagan report. Measures to protect whistleblowers. Доклада на господин Фланеган мерки за защита на лицата, подаващи сигнали за нередности в името на обществения интерес. Компромис едно за, против, въздържали се, приема се. Изменение 25 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 2 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 35 за, против, проверка по електронен път. Моля, гласувайте. Край на гласуването отхвърля се.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 62 гласуваме разделно по първата част за, против, въздържали се, приема се втората част за, против, въздържали се, проверка по електронен път по втората част. Заповядайте. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 70 за, против 17. Е, приема се. 78 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 7 за, против, въздържали се, приема се. 87 за, против, въздържали се, приема се. 88 за. Проверка по 87. Моля, гласувайте. Uh, Край на гласуването. Приема се. 88 за. Против. Въздържали се. Приема се. 89 за. Против въздържа, въздържали се, приема се. 91 за, против, въздържали се, отхвърля се. 95 за, против, въздържали се, отхвърля се. 93 за, против, въздържали се, отхвърля се. 92 за, против, въздържали се, приема се. 97 за, против,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 On... Следващото гласуване е по доклада на Гърлинг. Продължаване е ограниченията в обхвата на въздухоплавателни дейности. Започваме с компромис 1. За, против, въздържали се, приема се. Компромис 2. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 11 за, против, въздържали се, приема се. 12. Всъщност 11 и 12 гласуваме заедно. Компромис 3 за, против, въздържали се, приема се. 137 за, против, въздържали се, приема се. 82 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 15 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 4 за, против, въздържали се, приема се. Гласуваме по тран 10 и изменение 19 заедно за, против, въздържали се, приема се. И 13 за. То пада, извинява се, председател. Изменение 17 за. И то пада. Изменение 91. 91 за. Казах, че това е добро. Против. Въздържали се. Отпада. Компромис 5. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 99 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. Извинение 100. Кой е за, против, въздържали се, отпада. 101. За, против, въздържали се, отпада. 19. За, против, въздържали се, приема се. 102. За, против, въздържали се, отхвърля се. 103. За, против, въздържали се, приема се. 104 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 6 за, против, въздържали се, приема се. Предистете няколко страници, ще стигнете до изменение 125. Кой е за? Против, въздържали се, отхвърля се. 126 за, против, въздържали се, приема се. Тран 12. Кой е за? Против? Извинете. Компромис 7. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 138 за. Против? Въздържали се? Отхвърля се. Тран 1 за. Против? Въздържали се? Отпада. 24 за, против, въздържали се, отхвърля се. И 31 1 за, против, въздържали се. Да проверим и 31. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Отхвърля се. 25. Кой е за? Против? въздържали се, отхвърля се. 26 за, против, въздържали се, отпада. 27 за, против, въздържали се, отхвърля се. И 32 2 за, против, въздържали се, отхвърля се. 28 за, против, въздържали се, отхвърля се. И 3 за, против, въздържали се. Да проверим. Да гласувайте моля, и 3-3 проверяваме. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 29 за, против, въздържали се, отхвърля се. 30 за, против, въздържали се, отпада. 31 за, против, въздържали се, отпада. Тран 2. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Изменение едно в две части. Първата част кой е за, против, въздържали се, приема се. Втората част кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. Тридцати три. Кой е за? Против, въздържали се, отпада. 34 за, против, въздържали се, отпада. 35 за, против, въздържали се, отхвърля се. 36 за, против, въздържали се, отхвърля се. 38. Кой е за? Против, въздържали се, отпада. И 3-4 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 10 за, против, въздържали се, приема се. 42 в две части. По първата част, кой е за, против, въздържали се, отпада. По втората част, кой е за, против, въздържали се, приема се. course. 43. Кой е за? Против. Въздържали се. При... Отхвърля се. Компромис 9. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 8. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Тран 6. Две части. За първата част. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. По втората част. Втората пада всъщност. И минаваме на 52. Кой е за? 52. За, против, въздържали се, отхвърля се. И 8 за, против, въздържали се, отпада. 5 за, против, въздържали се, приема се. 55 за, 55 за, против, въздържали се, приема се. Шест. За, против, въздържали се, приема се. 60. За, против, въздържали се, отпада. И 30. И 30. Кой е за? Против? въздържали се. Всъщност не видях как гласуваха социалистите. За ли сте или против? Значи се приема. Искате да проверим ли? И 10. Тогава гласувайте електронно за ит 10. Край на гласуването. Прието е. 7. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 62. За? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 8. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Шестдесет и пет за, против, въздържали се, отхвърля се. 66 за, против, въздържали се, отхвърля се. 68 за, против, въздържали се, отпада. 69 за, против, въздържали се, приема се. Окончателно гласуване. Гласувайте електронно. Край на гласуването. Приема се. Благодаря и поздравление на докладчика. Да се надявам, че сте готови и за следващото гласуване. Следващото гласуване е по така наречената Лугосиев земеползване, променя земеползването и горско стопанство. Започваме с изменение 20, 94. Е, Кой е за? Против? Да проверим. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 3. Кой е за? Против? въздържали се, приема се. Компромис 13 за, против, въздържали се, приема се. 101 за, против, въздържали се. Да проверим. Да проверим 101. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 14 за, против, въздържали се, приема се. 118 за, против, въздържали се, отхвърля се. 15 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 11 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 134, втора част. Гласуваме заедно с Агри 21, втора част. Кой е за тези две изменения? За, а против, въздържали се, приемат се. 136 за, против, въздържали се, отпада. 138 за, против, въздържали се, отпада. 138 гласувайте, моля. Да проверим. Край на гласуването. Отхвърля се. 141. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Компромис 7. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 9.17. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 10. 148 за, против, въздържали се, отхвърля се. 100 Искате да проверим 148 ли? Гласувайте тогава. Край на гласуването. Отхвърля се.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 въздържали се, отхвърля се. 160. Кой е за? Против, въздържали се, отхвърля се. 161. За? Против, въздържали се, отпада. Компромис 16А. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Да проверим, ако обичате. Компромис 16А. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 16 е за, против, въздържали се, приема се. И 32. Кой е за, против, въздържали се, приема се. И 33. За, против, против, въздържали се, не, не, ми е, не са ясни е, не е много ясно социалистите как точно гласуваха. Нека да проверим все пак. Гласувайте. Значи гласуваме по ИТРЕ 33. Край на гласуването. Приема се. Компромис 5. Кой е за? Господин Лес. Компромис 5. На 17 страница в моят, моя екземпляр. За, против, въздържали се, приема се да гласуваме по 247 и е, Агри 41. Кой е за, против, въздържали се, отпада. 248 за, против, въздържали се, отхвърля се. 249 за, против, въздържали се, отхвърля се. 250 за, против, въздържали се, отхвърля се. Да проверим 250. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 251 и 2. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Отхвърля се. 253. Кой е за? Против? Въздържали се? Отпада. 254 за, против, въздържали се, отхвърля се. 255 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 8 за, против, въздържали се, приема се. 258 за, против, въздържали се, отхвърля се. И 338, кой е за, против, въздържали се, приема се и 339 за, против, въздържали се, отхвърля се. И 340 за, против, извиняваме се, каза представката 12. Компромис 12, кой е за, против, въздържали се, приема се. И сега вече и 40 за, против, въздържали се, отхвърля се. И 342 за, против, въздържали се, отпада. Петдесет три за, против, въздържали се, отпада. 292 за, против, въздържали се, отпада. И 3-1 за,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 48 за, против, задържали се. Да проверим 48. Край на гласуването. Отхвърля се. И 38 за, против. Да проверим и 8. някои не изявиха, не дадаха воли изявление. Край на гласуването приема се. 49 кой е за? Против? Да проверим 49. Гласувайте. Да, при това гласуване се получават странни прегрупирания. Край на гласуването. Приема се. Компромис 9. Кой е за компромис 9? Против, въздържали се, приема се. 58-59 падат. Агри 8. Кой е за? против, въздържали се, приема се. 62 пада, 62 пада. Минаваме на 67. 67. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 73 за, против, въздържали се, отпада. 74. За, против, въздържали се, отхвърля се. Итре 12. За, против, въздържали се, отпада. Агри 10. За, против, въздържали се, отхвърля се. 75. За, против, въздържали се, отпада. И 13 за, против, въздържали се. Да проверим и 13 или 30. 13, извинете, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 76 за, за, против, въздържали се, приема се. 77 за, против, въздържали се, Отхвърля се. 85 за. Против. Въздържали се. Мисля, че е отпада, но да проверим. 85. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 86 за, против, да проверим 86. Край на гласуването. Отхвърля се. 10. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. И 3.15 за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 87 за? Против? Въздържали се? Приема се. Итре 17. Кой е за? Против. Въздържали се. Отпада. Итре 18. За. Против. Въздържали се. Приема се. ДВ 8. За. Против. Въздържали се. Отпада. 9. 9. За. Против. Въздържали се. Да проверим 9-9. Край на гласуването. Прието. 9-10 за, против, въздържали се, приема се. 9-11 за, против, въздържали се, отпада. 9-12 за, против, въздържали се, приема се. Сега да гласуваме окончателно гласуване електронно. Моля, гласувайте. Thank you. Край на гласуването. Приема се. Поздравления и благодаря. Сега ще трябва да прекратим. Е, приключихме е, гласуването. Следващата точка е представене работната програма на Естонското председателство. Министра на околната среда ще е, направи това представене, но той трябва да е тук в 11, така че се налага да прекратим заседанието до тогава. This was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

Yeah.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

Again, Добър ден отново, колеги. Или може би може би избързвам. Не всички са тук. Моля да вземете местата си. Следващата ни точка от дневния ред е обмен на становища с е, естонското председателство и по-конкретно господин Циим Кислер, министър на околната среда на Естония. Той е тук. Съгласно нашата традиция, встъпващото председателство да обсъди приоритетите за своя мандат. Много се радваме след гласуването за авиацията, за земеползването, да чуем и е, какви са приоритетите в околната среда на естонското председателство, да чуем каква е екологичната им политика. Аз съм сигурна, че с нетърпение очакваме доброто сътрудничество с естонското председателство – по всички тези важни досиета. И така, още веднъж добре дошъл. Заповядайте. Имате думата да ни разкажете за приоритетите на естонското председателство. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми членове на Европейския парламент, госпожи и господа, много ми е приятно да съм днес тук при вашата комисия, за да обсъдим как заедно можем да напреднем в изпълнението на екологичната политика на Европейския съюз, за да гарантираме добруването на европейските граждани, като същевременно гарантираме дейност, която е изцяло съобразена с екологичните граници, които си поставяме за планетата. Естония се присъедини към Европейския съюз през 2004 година. За първ път имаме честа да бъдем председатели и а, за да отбележим а, този а, забележителен ден, ще кажа няколко думи народния си език на естонски. В началото на следващата година Естония ще а, отпразнува 100 годишнината си и нашето председателство съвпада а, с а, тази знаменателна дата, макар и с 6 месеца по-рано. Ние сме готови да поемем предизвикателството. Ние ще действаме решително. И при непредвидените обстоятелства, които биха могли да възникнат в името на общите ни цели и на общия ни просперитет, ще направим всичко възможно, за да работим ефикасно и конструктивно по всички предложения. И сега преминавам обратно на английски. Днес е Световният ден на населението. Приблизително 7 милиарда и половина души населяват планетата ни. Съгласно разчетите на ООН, светът ще достигне население от 10 милиарда към 2050 година. Това е катастрофичен сценарий, при положение, че запазим сегашното производство и потребление. Затова Европа осъществява преход към Кръговата економика, която ефективно използва ресурсите, има ниско въглеродни емисии. Искам да ви информирам и да потвърдя, че парламентът за нас е съществен партньор в законодателния процес и е, ние очакваме съзидателно сътрудничество с членовете на вашата комисия. Готови сме да участваме в конструктивен диалог, за да постигнем най-добрите регулаторни решения. Нашите приоритети за съвета по околната среда обхващат три теми – измененията на климата, кръговата економика и екоинновациите. Моля да отбележите, че въпросите, свързани с общественото здраве и безопасността на е, храните, ще бъдат обсъдени от моя колега Евгений Осиновски, който е министър на здравеопазването и труда. Затова аз ще говоря за онези е, въпроси, които са приоритети на Европейската законодателна програма за 2017 година. Естония е готова да продължи на основата на постигнатото от нашите малтийски колеги и да постигне максимален напредък по всички обсъждани досиета най-неотложните е, действия са именно онези, които са е, насочени към борба с измененията на климата. Естонското председателство работи усилено е, за осъществяването на рамката на Европейския съюз за климата и енергетиката до 2030 година, така че емисиите парникови газове да се намалят а, с 40% през идното десетилетие. Ще започна с кръгълния камък на нашата климатична политика, а именно системата за търговия с емисии. Сега, след като а, сме възстановили темпото, с което се работеше преди, а, ще можем да работим по-продуктивно и а, перспективата е да постигнем целите с една силна схема, която е целесообразна и ще осигури постигане на целите за 2030 година. Що се отнася до емисиите от авиацията, надяваме се да започнем и още повече се надяваме да приключим междуинституционалните тристранни преговори. Разбирам, че вие успешно сте направили стъпка в тази посока тази сутрин. Малтийското председателство а, осигури мандат за преговори през юни и ние сме готови в максимално кратки срокове да започнем да работим с парламента. Постигането на споразумение има първостепенно значение, за да се гарантира правна сигурност а, за авиооператорите и да докаже подкрепата на Европейския съюз за глобалните мерки в рамките на споразумението на ИКАО. Вече имаме необходимите темпове и се надявам да сътрудничим съзидателно с докладчика госпожа Джули Гърлинг. Искаме да изразим благодарност към госпожа Гърлинг за посещението и в Естония през май, по време на което тя се срещна с нашия екип. Ако разгледаме секторите извън системата за търговия с емисиите, радвам се, че парламентът е постигнал значителен напредък. Поздравяваме докладчика, господин Гербранди, за а, мандата за междуинституционалните разговори по регламента за споделяне на усилията, както и отличната работа по регламента за ЛУЛУСИЕФ, за земеползването под ръководството на докладчика Норберт Линс. Поздравявам ви за успешното гласуване тази сутрин. От наша страна ние работим за постигането на компромис в съвета. Целта ни е да уточним общия подход през октомври и да започнем тристранните разговори до края на нашия мандат. За измененията в климата ще приключа с темата за международните преговори. Европа дава много съществен принос в посредничество по изпълнението на Парижкото споразумение и ние потвърждаваме нашия ангажимент. Светът гледа към Европа и към нейната водеща роля за изпълнение на Парижката програма. В тази връзка конференцията на страните участнички, 23-ти е, кръг по-конкретно през ноември, ще бъде важен краягален камък, е, за да може да влязат в е, решителната си фаза действията за борба с измененията на климата. Естонската Финското председателство ще продължи да работи по Парижката работна а, програма за един диалог през 2018 година и ще обсъдим тези въпроси на неформалната среща на министрите в Талин. Втора насока на нашата програма на председателството е прехода към кръгова економика. В момента водим преговори по пакета за отпадъците, което ще постави основите за ресурсоефективната кръгова економика. Естонското председателство признава подчертано техническия характер на този пакет и ние държим на едно справедливо и балансирано споразумение. Бих искал да изразя висока оценка за работата на докладчика госпожа Симона Бунафе за впечатляващата й работа по изключително сложният набор от предложения. Същевременно очакваме предстоящите предложения на комисията, които представляват следващия етап от пакета за кръговата економика, а именно предложенията за пластмасите, повторната употреба на отпадните води и е, взаимовръзката на законодателството за химикалите, продуктите и отпадъците. Това се очаква до края на тази година. Освен това, естонското председателство държи на ролята на екоиновациите в прехода към кръговата економика. Това е общ приоритет на триото председателства Естония, България и Австрия. Бихме искали заедно да дадем конструктивен принос е, за придвижването на този въпрос на равнището на Европейския съюз четвъртък ще имаме неформална среща на министрите в Талин, където ще обърнем внимание на прозрачността за продуктите, интелигентните градове и финансирането на устойчивия растеж. Ще посветим месец октомври на екоинновациите и ще бъдем домакини на няколко събития, посветени на цифровите и природосъобразните решения. В крайна сметка, нашата цел, нашия стремеж е да приемем заключение на съвета през декември. В края на периода на нашото трио през 2018 година очакваме да сме разработили комплексен подход за една последователна продуктова политика. Освен това, искаме да утвърдим ролята на потребителите, включително на обществения сектор – където може да се създаде по-голямо търсене на еко-инновативни решения чрез зелени и кръгови обществени поръчки. Ролята на екоиновациите е обвързана с по-общите цели на устойчивото развитие, както е посочено в програма 2300. Приветстваме активната позиция на парламента, както и неодавнашното решение на парламента по този въпрос. Високо ценим инициативата на докладчика Сеп Данс по въпроса. Съветът прие своите заключения през юни и очакваме по-нататъчни действия от комисията, за да се установят празнотите в политиката на Европейския съюз и да се приложи стратегия за изпълнение. В заключение на изказването си бих искал да подчертая, че преди всичко естонското председателство се надява да постигне съществен напредък по предложенията за системата на Европейския съюз за намаляване на емисиите и по пакета за отпадъците. Искам да потвърдя, че за нас Членовете на вашата парламентарна комисия са ценни партньори в постигането на общите ни цели. Благодаря ви за вниманието, госпожи и господа. Сега съм готов да отговоря на вашите въпроси. Благодаря. Much, minister, благодаря, благодаря ви, господин министър, за вашето изказване. министъра на околната среда, господин Нено Димов, е тук. България се подготвя за председателството, което ще поеме от Естония и много се радвам, че министъра на околната среда на България е тук. И така започваме с въпросите от координаторите на политическите групи. Първо давам думата на господин Лизе от името на НП. Vielen Dank, Herr Ratspräsident, für Ihre Arbeit und Ihren einführenden Beitrag. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, е, господин министър, за вашето изказване. Много се радвам, е, че е, поставяте климата в центъра на вашето внимание, на вашите стремежи. Това е особено важно, като имаме предвид позициите на президента на Съединените щати Тръмп, нашите амбиции трябва да бъдат съобразени и с равнището постигнато в технологичното развитие. Ние винаги сме проявявали по-голяма амбициозност и не бива да допуснем искрата на нашите стремежи да угасне. Особено по отношение на борбата с измененията на климата. Важно е да се направи една качествена оценка на съществуващо положение. Схемата за търговия с емисиите в тази връзка има голямо значение. Ние предлагаме 0,5% и ми се струва, че трябва да постигнем едно споразумение при положение, че предложението на съвета е 2%. Радвам се, че имаме и с госпожа Гърлинг съгласие по въпроса. Мисля, че можем да бъдем по-амбициозни в областта на авиацията, за да бъдат намалени емисиите и да се намалят разногласията между парламента и съвета. Ако можем да постигнем споразумение в рамките между 1 и 5%, ако успеем да извоюваме 1%, това ще бъде чудесно. Надявам се, че по отношение на е, земеползването и схемата за намаляване на е, емисиите парникови газове от там, Лолосиев, е, е, също трябва да бъдем много внимателни. Благодаря. Следващия оратор е госпожа Дали от името на социалистите. Uh, Благодаря, госпожо председател. Добре е дошъл, господин министър. Много се радваме да видим колко амбициозно е естонското председателство, което иска да създаде едно по-светло бъдеще за Европейския съюз с акцент върху иновациите и защита на околната среда. Приветствам вашата програма, особено раз... частта за приобщаващ е, Европа с устойчив растеж. Радваме се, че ще работите за намаляване на емисиите парникови газове, както е и посочено в Парижкото споразумение. От всички европейски институции зависи да се постигне нещо, което е прогресивно, амбициозно и не е просто е, празни думи на хартия. но имам въпрос към а, някои елементи от вашата програма, които засегнахте и в изказването си. Много се радвам, че е, в е, сферата на емисиите при въздухоплаването възнамерявате да приключите триалога по време на вашето председателство. Как смятате, че ще се развие триалога и СТЕ в, за СТЕ в, в авиацията тъй, от тук нататък, тъй като той а, е, се бави за момента, нещо, което не е особено добро. Споменахте пазара на шосейния транспорт, нещо за което ще работите активно. И във връзка с това ме интересува да чуя повече информация от вас по този въпрос. Нещо друго интересно във вашата програма е целта да се започнат дискусии за насърчаване на екологични, е, екощадящи и екоинновативни решения. Споменахте платформи и като цяло прехода към кръговата економика, както и насърчаване на екологичното потребление. Можете ли да кажете по-подробно какво имате предвид тук, за да знаем точно какво ще предложите? Благодаря ви. Благодаря, госпожо Дали. Госпожа Гърлинг от името на ЕКАРЕ. Благодаря много. Уважаеми господин министър, желая ви добре дошъл в нашата парламентарна комисия днес. Интересувам се конкретно е, по предложението за СТЕ. още не познаваме много добре естонското председателство, тъй като то започна преди малко над седмица, но мисля, че то ще е особено продуктивно и със сигурност ще можем да ускорим кораба, ако не и да преобърнем курса му изцяло. Вие сте предвидили доста натоварен график за сете, за въздухоплаването. Споменахте неформалната среща през октомври месец, защото знаем, че е много важно да приключим с досието за сете е от въздухоплаването, защото тук работим при много кратки срокове. Надявам се по двете досиета, сета и въздухоплаването да приключим едновременно. Има възможност за това. Петър се спомена предложенията и оперативната съвместимост между девете досиета. Освен това, няма причина да продължаваме нещата. Е, можем да разрешим спънките и съм убедена, че естонското председателство ще работи за това. Давам си сметка, че това ще наложи промени в мандата ви. Надявам се те да бъдат прияти. Рядко има толкова дълъг списък от законодателни предложения, които да се отразят така върху околната среда и върху економиката. Затова искам да ви пожелая много успехи в работата ви и да ви уверя, че ще ви помагаме. Основният ми въпрос е свързан с уводните ви думи. относно насърчаването на синергии между различните участници, защото на масата имаме предложение не само за двете схеми СЕТЕ, но Еф, регламента за споделянето на усилията и аз бих казала, че един не толкова успешен елемент в работата на Европейския съюз е да координира а, синергията на различните участници по различните досиета. Много често се наблюдават конфликти тук. И според мен това е една възможност за вас. Интересуваме, имате ли някаква идея как можем да имаме един наистина последователен общ пакет в края на законодателния процес. Благодаря, госпожо Гърлин, господин Гебранди. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на министър Кислер, че е тук и представи програмата на председателството за следващите 6 месеца. Очаквам вашето председателство с нетърпение, тъй като разгледах вашия уебсайт и видях красивата птичка на локото, която беше почти на всяка страница. Освен това получих и турбичката за вашето председателство, която, ако се обърне на, в, по другото, на другата страна, е изцяло зелена. Отделно, че има и зелени елементи на лицевата страна. Така че, надявам се, това е добър знак за вашата програма на председателство, че то от началото изглежда леко зелено, но ако се обърне от вътрешната страна ще се окаже силно зелено. Та, имам два въпроса. Единия е за биоразнообразието. Като говорим за зелено, знаем, че никога няма да постигнем целите на стратегията на Европейския съюз за биоразнообразието за 2020 година, ако не засилим усилията си в тази посока. Комисията си е свършила работата, но държавите членки за сега не дават достатъчно сигнали. Въпросът ми е, какво ще направите в а, вашето председателство? Може би ще използвате птичката на логото ви, за да се засилят усилията, за да се постигнат целите за 2020 година. Говоря за биоразнообразието като цяло, но и за селското стопанство по-специално. Втория ми въпрос отнася до климата и споделянето на усилията знаем какво става в глобален контекст, какво прави Тръмп, Турция също може би променя позицията си спрямо Парижското споразумение и това прави още по-важно в Европа да се работи е, бързо и добре, особено да можем да отправим ясен сигнал на следващата конференция на страните. Ще е добре, ако на съвета по околна среда през октомври месец се стигне до общ подход, а октомври е скоро. Та въпроса ми е какво ви, ви кара да сте толкова оптимистични за това да се стигне до общ подход в различните раздели на околната среда, особено в регламента по споделянето на усилите. Благодаря. Госпожа Конечна за, за Обединената левица. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин министр, добре е дошъл на днешното заседание. Много се радвам, че сте тук с нас. Радвам се, че сред нас има и представители на следващото председателство, българското. Поздравявам ви за всички приоритети, които изброихте. Но в политиката трябва да се вземе предвид и това, което е възможно – Имаме огромен брой досиета, които се разглеждат в момента, досиета, които са взаимно свързани и мисля, че следващото председателство ще е това, което ще ги доведе до край и във връзка с това последователността е ключова. Трябва да има последователна работа, за да имаме обща рамка на работата. И като колегите ми, и аз вярвам, както казахме и вчера на срещата на, за триалога, че можем да приключим работата по триалога по СТЕ. Нещо много важно, защото той вече доста се проточи по различни причини. За да приключим по СТЕ и да имаме общ подход по ЛУСИЕФ и регламента за споделянето на усилията, ще е, е чудесно, защото всички тези пакет, те всички тези досиета са част от един пакет, който ще се разглежда и във вашето председателство. Та въпроса ми как Как според вас се вписва този напредък в цялостния пакет за енергетиката, отоплението, охлаждането? Защото всичко това е свързано с тези досиета. Как смятате да разрешите проблема с взаимосвързаността? Вие днес представите вашето председателство и по геополитически причини разбираме, че е, е добре да се обвържат тези дозиета и е, с, с, с мрежата за електрическа енергия в Европа, да се засили свързаността между север и юг. Как смятате да се справите и ще ви помагаме? Председателя на Зелените има думата. Господин Екхаут. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин министр, че сте тук и че ни представяте тази толкова амбициозна програма. Не, от много отдавна не сме виждали толкова много досиета, само за 6 месеца имаме пакета за климата, пакета за кръговата економика, а трябва да напреднем и по пакета за енергетиката, с който ще се занимават не само министрите по енергетика. И надявам се и вие да участвате в него. Както каза и госпожа Конечна, този въпрос не се отнася само до министрите по енергетика. Да не забравяме и следващата среща на високо равнище за климата. Приветствам а, сериозните изказвания на съвета за изпълнението на Парижкото споразумение, особено след казаното Тръмп, че иска да излезе от него. Но тук се питам и каква е легитимността ни и надежността ни. Защото ако Европа всеки път казва, че иска да се изпълнява Париж, се поставя въпроса какво не е направено в Европа за изпълнението на Париж. Тук има много въпроси, но нека се съсредоточим върху въпроса за земеползването, промяната в него и горското стопанство. Казахте, че искате да се постигне съгласие през октомври по Лулусиев и изподелянето на усилията, но знаем, че в този процес има много елементи, и а, е, също така Европа, е, в Европа се намалява на се наблюдава намаляване на поглъщането на въглерод. Е, разгледах член 5 от Парижкото споразумение, който разяснява нещата и там се казва, че страните следва да предприемат действия да запазят и ем, предпазят поглътителите на парникови газове. Какво прави Европа при положение, че няма съответната отчетност, която да е предвидена? Така че моля ви да гарантирате, че в ЛУЛСИЕФ няма вратички, че се предвижда съответната отчетност и регламента да е в съответствие с член 5 от Парижкото споразумение, защото иначе ще имаме проблем с легитимността предвид и изказването на господин Трамп. Благодаря, господин Екхаут. Госпожа Дорнано. Благодаря, госпожо председател. Благодаря е, и за това, че сте тук, господин министър. Избрали сте да се борите с е, измененията на климата, основно посредством Парижкото споразумение. В, в Европейския парламент от няколко месеца говорим за това споразумение и осъждаме е, екологи... политиката за околната среда на е, Тръмп. А, сега обаче трябва да вземем предвид последиците от оттеглянето на САЩ от споразумението. И във връзка с това, смятате ли да предложите международно действие а, чрез а, международни организации, в които участват САЩ, като например Рамковата конвенция е, за околната среда, Рамкова конвенция на ООН, която е един легитимен инструмент за работа срещу, за, борба, за борба срещу изменението на климата. Освен това, една от основните цели на естонското председателство е насърчаване на кръговата економика. Искате по-добро управление на отпадъците във връзка с това. Надявам се, че Естония ще представи силни предложения в тази връзка, още повече, че политиката на столицата Виталин през последните години в тази сфера е много положителна, така че какви идеи искате да споделите с останалите държави членки относно третирането на отпадъците? Благодаря ви. Благодаря. С това изчерпахме първия кръг въпроси. Господин министър, това беше от координаторите. Имате думата за отговори и коментари. Благодаря, дами и господа. Ще вземам, вземам преди всички ваши бележки. Е, да, направим впечатление, че всички смятате, че програмата ни е много амбициозна. Признавате, и техническите и правни проблеми, които предстои да решаваме. Трябва да ви уверя, че ще направим всичко, което е по силите ни. И в съвета, в съвета, разбира се. Общия, така, един общ е, въпрос е, в изказване на всички ви беше какво бихме могли да направим. Ние бихме могли да и мисля, че ще проведем максимален брой двустранни срещи. Ще се срещаме, ще разговаряме с всички държави членки и ще търсим решения по този път. Същото се отнася и за триалога и процеса на тристранните разговори. Ще трябва да проявим търпение, да отделим необходимото време и да положим усилие. Сега на конкретните ви въпроси с а, мистер Питър Лизе, първо, който говори за а, досиетата по климата и е, СТЕ е, и въздухоплаването. Както вече се каза, имаме мандат, получихме мандат за преговори през юни по време на Малтийското председателство. Смятаме, че едно бързо е, така, постигане на съгласие по това досие е важно, за да успокои е, операторите и да е, демонстрира, да покаже, че Европейския съюз се е ангажирал с една глобална пазарна мярка до 2021 година с ИКАО. Всички подробности ще бъдат обсъдени по време на тристранните срещи и аз наистина отчитам вашата желание от една страна да се запази нивото на амбиция, от друга страна да се отчитат и рисковете за някои производители. Тези два елемента ще съобразяваме, е, ще разглеждаме заедно. Госпожа Дали и госпожа Гърлин също е, поставиха въпроса за досиетата по климата. Както е, се каза, търсим общ подход по предложението за регламент за споделяне усилията и Лулусиев. Искаме да ги придвижваме в тандем – заедно с предложението за преразглеждане на системата за ръковия с емисии, тези предложения за нас са особено важни за изпълнение, прилагане на рамката за климат и енергетика 2021. Да, право се госпожа Гарлинг. Има синергия между двете досиета. Трябва да е, имаме преди това в преговорите и да търсим комплексни решения. Господин Айкхаут, вие поставихте конкретен въпрос, свързан с е, земеползването, промените и горското стопанство. Както вече казах, председателството ще работи много интензивно по проекто регламента е, за ЛУЛСИЕФ и заедно с преразглеждането на регламента за емисиите, е, търговите с емисии и споделяне на, на усилията, ние е, ще работим по предложението е, за ОЛСЕФ и е, наистина е, по този начин можем да постигнем поетите, да изпълним поетите ангажименти от е, държавите членки по Парижското споразумение. Е, ще търсим и баланс, но и е, няма да правим компромис с е, амбицията, нивото на амбиция. Сега за отчетите, въпроса с отчетите е счетоводната ни аспект, който е много технически, но е много важен. Тези калкулации са много важни, защото те ще помогнат да постигнем целите си и така, че ще направим всичко възможно да запушим дупките, както се казва, да избегнем всякакви възможности за заобикаляне на правилата. Мистер и е, мистер Ейкхаут. Е, господин Гелбранди и господин Ейкхаут също споменаха за това колко са важни международните преговори по климата. Е, съобщението, за заявлението на, на е, президента Трамп е, неодавна нанесе сериозен удар върху процеса на преговори. От друга страна обаче, ние сме така насърчени от отговора на Европейската общност, включително Европейския съюз и държавите членки на това решение. Освен това, фирмите и други заинтересовани страни препотвърдиха своята твърда ангажираност с решението от Париж. Имаме и е, така обещания на, от отделни е, щати в САЩ да отговорят, да, да спазят е, поетите ангажименти за съкрещаване на емисиите от парникови газове. С оглед КОП-23 в Бон, ще направим така, че е, да е, Европейски съюз да даде сериозен принос към е, така изпълнението, прилагане на практика на Парижското споразумение, оперативния аспект на Парижското споразумение, на Парижското споразумение. И, както казах тук, най-доброто, което можем да направим е да постигнем успех на е, съвета през октомври. Мисис Dornano, е, е, Госпожа Дорнано, благодаря ви за въпроса за пакета за отпадъците, законодателния пакет. Ние сме решени да продължим преговорите с парламента, за да стигнем до политическо съгласие до края на годината. Добра, добрите практики на Естония по управление на отпадъците заслужава да бъдат споделени. Първо, ние ще обърнем особено внимание на системата за е, пакетиране на е, отпадъците, която функционира от 2005 у нас много а, е, държави членки, а, много фирми са ни посещавали, за да се получат от начина по който го правим. Господин Гелбранди и госпожа Конечна. Вие поставите въпроса за зимния енергиен пакет. Естония, естонското, ест, естонското председателство се ангажира да постигне баланс в качеството и ефективност на, на законодателството и разбира се ще търсим практически резултати. като стъпи върху свършеното от е, естонското председателство и малтийско, е, извинете, на малтийско председателство, ние ще се е, стремим да придвижим предложенията по този пакет с особено ударение върху структурата на енергийния пазар, който е основен градивен елемент на енергийния съюз. Благодаря. Благодаря. Сега колегите имат думата за втория кръг въпроси. Госпожа Шер Пирик има думата за, Пири, за първия въпрос. Благодаря, е, благодаря и на председателството, на съвета за това, че е, дойдохте да разговаряме днес. Аз имам въпрос, който е доста нетърпи отлагане на 6 юни 2017. Е, приехме план за действие и е, изброихме приоритетите за е, прилагане на екологичното законодателство на практика. Е, например, проекта за устойчивост в Северно море. Въпросът ми е как председателството ще решава проблема с е, ограниченията е, в, е, на рибните стопанства и, селското стопанство предвид Натура 2000 енергетиката до 2000 са два различни, различни аспекта, е, ще е, е, има ли техническа, правна, правно, в правно и техническо отношение осъществими ли са тези проекти? Вие слушали ли сте се и в мненията на различни асоциации на риболовци и фермери? Е, освен това става дума за адаптиране е, на, на, на, на соките и много важно е, е в нашата комисия именно мястото да следим за тези неща. Аз съм за, разбира се, опазване на природната среда, на, на околната среда, но е, не трябва да, е, да е, прекаляваме тук, не трябва да забравим економическото и социално измерение. Понякога в тази комисия тези последни два елемента така обягват от вниманието ни. Господин министре, госпожо председател, както казахте в уводните думи, 6 месеца на вашето председателство ще бъдат важни 6 месеца в борбата с климатичните изменения и не само КОП 23 в Бон през ноември, но и в това, което президента Макрон обяви за края на годината като нова среща на върха в Париж. Е, във вашето председателство, е, е, тези важни събития попадат именно във вашето председателство. Това съвпада и с реша, така, критичното решение на президента Трамп да се оттегли от споразумението от Париж реакцията световната на това решение беше доста единодушна против изолационизма и протекционизма. Е, това е, е, е, е и е, производителите и градското общество се и, и няколко от щатите в САЩ се мобилизират срещу това решение на президента Трамп е, и е, това е една възможност, която е, да се вземат и общи инициативи на следващият КОП-23, в който някои щати и градове, американски щати и градове, ще изразят желанието си да останат в споразумението от Париж е, така че, господин министр, какви са е, вашите намерения е, да направите така, защото този диалог с тези американски щати, които са благосклонни към Парижко да продължи и да доведе до положителен резултат в вашите председателство. Госпожа Гърлинг, иска ли думата? Не. Госпожа Майснер. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин министр, за това, че сте след нас. Имам въпрос по една тема, с която се занимахме преди малко. Съобщение от Комисията за управление на океаните. Сега вие Балтийско море не е океан, но има дълъг крайбрежие, какво мислите по този въпрос? Е, е, ще е, предстои заседание по този въпрос, но в Малта, не в Естония. Ролят, е, въпросът ми е, е каква е, роля можете да изиграете за опазване здравето на моретата. Това се отнася до интереса тази комисия и все пак вие сте на Балтийско море и е, би трябвало да се погрижите за подобряване е, положението на това море в сравнение с други други морета. Каква роля в това отношение ще е, изиграе председателството? Сега господин Ек. Благодаря, госпожа председател. Благодаря, господин министр, за това, че сте днес сред нас. За да ни е, споделите, за да споделите с нас е, амбициозната си програма и да отговорите на въпроси. Въпросът ми с е, доклада на моя колега, е, доклада на моя колега иска е, от комисията да се постави дарение върху метан. Метан е, е много по, 25 пъти по-увреждащ околната среда, отколкото CO2. И е, той се отделя от, е, в, от животновътството преди всичко. Въпросът ми е, имате ли за цел е, да редуцирате, да снижите емисиите от метан? И това ще доведе ли до намаляване популациите от домашни животни. Сега от тук е въпроса за замърсяване на подпочвените води, е, създаването на резистентност срещу някои заболявания, които се държат именно. Връзката е отново с животновътството и домашните животни. Благодаря, господин Фарида. Благодаря. Фария. Благодаря, господин Кислер, за това, че сте тук. Благодаря ви за изказването ви за така високото ниво на амбиции, която показва Естония. Сега след като САЩ дадаха знак, че ще се отели от Парижкото споразумение, както казах и моите колеги, е, гражданското общество и отделни щати и градове в щатите се противоставят на това много енергично, но както знаете, през септември Европейската комисия ще приеме стратегия за пластмасите. В тази стратегия очакваме график, е, е, подплатен с конкретни мерки, съответните инструменти и политики. Е, това изисква колективен е, глобален озък. Милиони пластически бутилки попадат в водните е, басейни ежегодно. И като министр на околната среда от една крайбрежна страна, господин министр, бихте ли ни казали какви конкретни мерки предвижда естонското председателство за да защити нашите океани и околна среда от замърсяване с пластмаси и е, какво ще, е, с каква позиция ще излезете на конференцията в Малта следващия октомври за състоянието на океаните. Следващия оратор. Благодаря, госпожо председател. Е, господин министр, благодаря ви, че сте тук. Няколко думи за СТЕ и въпроса с солидарността. Солидарността в е, ЕС по е, политиката за климата, означава, че всички, цялото общество трябва да допринесе към общото ни усилие за а, борба с глобалното затопляне. Всички отрасли е, е, трябва да поемат своята отговорност, също и кръвоплаването. Е, корабоплаването. всички Емисиите се очаква да се увеличат с 250% е, е, в е, следващия период. Такива са прогнозите. Това обаче е неприемливо и ето защо парламента предлага морския сектор да бъде включен в системата за търговия с емисии наравно с други е, отрасли до 2023. Прехода към устойчиво е, безкарбоново е, производство наистина трябва да се отнася до регионите, които са най-силно засегнати от този преход. Предвижда се фонд, преходен фонд, от който да се облагодетелствуват различни сфери на обществото. Въпросът ми към вас е как е, работи съвета по тези два въпроса е, от е, досието за системата за търговия с емисии. Господин Ланге. Добре е дошъл, дошли, господин министре. Да, е, похвалих, е, някой похвали вашата чанта, но аз искам да кажа хубави думи за връзката ви. Всеки път, когато се виждаме, т.е. Е, някои благодариха за чантите, аз за връзките винаги това е един много полезен подарък. Сега, вие след реакцията на САЩ, пък и Турция, ще трябва да градите нови съюзи, да търсите нови фактори. Интересуваме вашия принос към еко-новаторството, еко-инновациите. Това е, е една област, в която Естония има какво да покаже имаме директива, е, чрез директивата за екодизайн имаме възможност за подобряване на продуктите в това отношение и там има значителен потенциал. Цифровизацията на е, продуктите и е, услугите, там Европа има какво да предложи. Бих искал да поставя въпроса за защита на природата. Имаме един план за действие в това отношение, но няма пари. И във вашето председателство ще започне, всъщност, ще започне обсъждане на следващата финансова рамка. И трябва е, неотложно да се намерят средства за е, опазване на, е, на природата. Ще трябва да бъдат прехвърлени от първия във втория стълб средства за това. Какво ще кажете по въпроса? Благодаря, господин Бранен. И благодаря, много се радвам, че а, съм тук а, и като британски социалист искам да ви приветствам с добре дошъл. Продължавам без да губя време по-нататък. Само преди два часа гласувахме а, земеползването, промените в земеползването и горското стопанство, така нареченото досие Лулусев. Има, имаше опасност да бъде разводнено е, предложението от комисията, но ние устояхме. Искам да ви кажа, че е, много се радваме на е, стремежа на вашето председателство да се придържа към предложението в тази област и в съвета. В Страсбург ще гласуваме и в пленарна зала своевременно. Важно е да се спечели подкрепата на всички политически партии, за да можем да се обединим в борбата срещу измененията на климата и улавянето на емисиите ще ни помогне да ги намалим. 8% от световните емисии се дължат на бетона. В Канада. Виждате една 18-етажна сграда, която улавя въглеродните емисии и е заменила бетона и стоманата с альтернативни материали от дървесина. Моят призив към вас, не е толкова въпрос, а наистина призив е да бъдат дадени повече стимули на използването на дървесина в строителството в Европа. колкото по-обезлесена е една държава, толкова по-малко са дървените сгради. Вижте скандинавските страни. Те са най-богати на горски фонд и същевременно дървените сгради там са най-много на брой в сравнение с останалите. Така ще можем да постигнем целите на Лулусиев. Благодаря. Има ли друг колега, който иска да вземе думата? Тогава приключваме с третия кръг въпроси и давам думата на господин министър за отговори. Много въпроси ми зададохте и все сложни. Ще се постарая да им отговоря по възможно най-добрия начин. Първо, въпроса на госпожа Шраер Пирик. Необходимостта да се постигне равновесие между опазването на природата от една страна и интересите на всички заинтересовани страни от друга. Аз съм съгласен с вас, че за да можем успешно да опазваме природата, трябва да ангажираме всички заинтересовани страни. Всички трябва да осъзнаят смисъла на нашите действия. И в тази връзка, разбира се, във всеки процес трябва да ангажираме всички заинтересовани страни, трябва да обсъждаме с тях последиците и резултатите за обществения живот и за отделните отрасли на економиката. Само чрез активното им участие и тяхната съпричастност можем успешно да постигнем целите си. Съветът прие своите заключения с категорична подкрепа за новата рамка за опазване на природата и за развитие на економиката. За целта се изисква сътрудничество и взаимодействие между всички европейски институции. Зная, че Европейският парламент подкрепи плана за действие и подходът, който ангажира всички заинтересовани страни. having... Господин Парньо, вие поставихте въпрос за диалога с Съединените щати и с отделни структури там. В Талин тази седмица имахме среща на министрите на околната среда – в петък ще обсъдим достигнатия етап в международните преговори е, за борбата срещу измененията на климата и аз очаквам една конструктивна позиция на останалите заинтересовани страни. ще се обсъди позицията на Съединените щати и много се надявам, че ще намерим общи решения и ще постигнем договореност. Мистер Фария. Господин Фария, вие попитахте за стратегията за пластмасите. Както вие изтъкнахте, Пластмасите ни заливат от всякъде. Също така съм съгласен с прогнозите, ако със същите темпове произвеждаме пластмаса, скоро в океаните ще има повече пластмаса, отколкото риба. Ето защо е изключително важно да се предприемат мерки в тази област. Стратегията за пластмасите ще бъде полезно средство за постигане на целта. Изчакваме резултатите от работата на Европейската комисия. Тя в момента подготвя проекта на стратегията за пластмасите. Но пакета за отпадъците също играе много важна роля в тази връзка. Никога не бива да забравяме и него. And you also asked, and uh, so did Miss Meissner. Вие, а и госпожа Майснер, поставихте въпроса за океаните и ролята на председателството в тази област. Разбира се, че ще участваме в предстоящата конференция в Малта под надслова Нашите океани. Радвам се, че се обръща все по-голямо внимание на океаните, защото спешно се налага да обърнем внимание на опасностите, които застрашават океана. Права сте, че е дълга крайбрежната ни ивица и ние действително се тревожим от неблагоприятните тенденции в океаните. Също така е важно да обърнем внимание на изпълнение на цел номер 14 сред целите за устойчиво развитие – през юни беше проведена конференция, която призова да се обърне особено внимание на състоянието на нашите океани. бившия министр на околната среда, моят предшественик, господин Марко Померанц, беше заместник-председател на конференцията и изигра много активна роля. Господин Бренън. Вие зададохте въпрос за земеползването, промените в него и горското стопанство, призовахте да не се отказваме от е, амбициите си. Както вече беше посочено, тази материя има подчертано технически характер и ощетоводяването е един особено сложен въпрос в тази връзка – по-пълноценното използване на дървесината и продуктите от нея със сигурност е добро решение за голям брой държави членки. Мисля, че то може да даде отговора на редица проблеми. Вие а, дадохте за пример дървените сгради. Много се радвам, защото Естония е за пример в това отношение и играе водеща роля в Европейския съюз в износа на панели за дървени сгради. Успешно изнасяме а, би трябвало да а, бъдем по-амбициозни по отношение на това, което правим и в родината си. Прав бяхте в тази бележка. And, uh, Mrs. Guteland. Uh... Госпожа Гутеланд поставя въпроса за схемата за търговия е, с емисии и по-конкретно транспорта. Разбирам вашата загриженост, е, разбирам, че съществува проблем. Споделям виждането ви, че различните отрасли в транспорта биха могли е, да проявят загриженост от неравнопоставеността на различните оператори и предприятия. Това се отнася до въздухоплаването, железниците, морския транспорт. Но решението за морския транспорт трябва да е глобално. Само по този начин могат да се решат проблемите и за това се водят е, и разговорите в рамките на Международната морска организация. And, uh, Leinen, um... Господин Лайнен, зададохте е, въпрос за наличието на финансови средства за природозащитни дейности. Съгласен съм, че този въпрос има първостепенно значение и в а, новата финансова рамка. Нашия приоритет, свързан с екоинновациите, също може да допринесе за намирането на подходящи решения за финансиране на екоинновационни проекти – тази връзка бихме могли да помислим за нови програми за подкрепа, които ще допринесат много за промяна на съществуващо положение в редица сектори. Um, uh, uh, Бяха поставени въпроси за енергийния пакет, и други теми, които са по-скоро в ресора на други мои колеги в естонското правителство. И аз с удоволствие ще ви предоставя писмени отговори, след като събера допълнителна информация от своите колеги. В писмена форма ще ви представя тази допълнителна информация. Благодаря. Благодаря, господин министре за това, че днес бяхте с нас. Пожелаваме ви успех на председателството и разчитаме на доброто сътрудничество с вашите колеги и с вас по важните досиета, по които работим. Благодаря и на добър час на вашето председателство. Благодаря. Разчитам на нашето сътрудничество.